Господин Зимер, председател на комисията ГО, излезе с едно искане да се защити имунитета на Елеонора Форенца, имайки предвид на нещо, което се е случило по време на манифестация а, срещу Г-20 в Хамбург. Това искане бе изпратено на Комисията по правни въпроси.